Bene, signori, per favore, se volete prendere posto. Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Моля ви да вземете местата си. Нека да започнем заседанието. Нашите гости са тук. Искам да приветствам експертите, които сме поканили тук за това публично изслушване организирано в сътрудничество с нашия колега и приятел Антонио Панцери. Става въпрос за подобряване на отношенията с съседните страни, полуки, извлечени във връзка с статута на напреднала държава на Марокко. При нас са е господин Енеко Ландабуро. Той беше тук минали септември, преди да заеме новия си пост като ръководител на делегацията на Европейската комисия. Всъщност става въпрос за делегацията на Европейския съюз, а не на Европейската общност, тъй като Лисабонският договор – вече влезе в сила. Това е нещо важно. Тук е господин Йосеф Амрани, генерален секретар на Министерството на външните работи на Кралство Марокко. Той самия беше преговарящ по отношение на статута на Кралство Марокко, тук е и господин Иван Мартин, директор за изследователската дейност на Института за международни изследвания към университета Ла Комплутенс. Той ще говори за отношенията между Европейския съюз и Марокко и докъде са стигнали тези отношения. Преди да дам думата на тези експерти, искам да направя кратко въведение, за да ви представя контекста на днешното изслушване – от известно време насам виждаме, че има тенденция нашите страни съседки да реагират положително и да искат привилегирован статут спрямо Европейския съюз. Тези отношения се характеризират с специфични черти Всъщност това е една лаборатория. Европейския съюз експериментира с нови договорни отношения, различни от онези, с които сега разполагаме, тези, които произхождат от разширяването. Марокко е първата страна, която получи статут на напреднала страна. Това стана преди една година. В същото време Израел беше издигнат в ранг, само че процеса забуксува поради конфликта в Газа и последиците от него. Египет, Йордания, Тунис също направиха искания, отправиха молби за приближаване на статута им по-близо до Европейския съюз. Заедно с нашите гости можем да поговорим за минималните изисквания за даването на такъв статут и какви са последиците от един подобен статут за различните общностни политики. Мисля, че трябва да спомена и участието на Европейския парламент в определянето на характера на нашите отношения с нашите съседки. За сега не е имало някакъв вид консултация между съвета, комисията и парламента. Избрахме Марокко, защото Марокко е най-подходящия пример. Ще дам думата на експертите. Започвам с вас, доктор Ландабуро. Моля ви да говорите не повече от 10 минути, за да има време за дебат. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, днес е много важен ден за външната политика на Европейския съюз. Защото, както знаете, днес влиза в сила Лисабонския договор. Нещо, което ще има голямо въздействие върху нашата външна политика. Делегацията до вчера делегациите, 130 такива има, бяха делегации на Европейската общност, а днес те ще имат правомощие по вторият стълб на външната политика и политика за сигурност. Те ще представляват Европейският съюз във всички страни. А, така че вече няма да имаме 6-месечното ротационно представителство, което пречеше на последователността на нашата работа. Аз съм от два месеца в Марокко и в това кратко време, което ми се предоставя за изказване, ще се опитам да ви дам някаква представа за това странно понятие, което наричаме напреднала държава. Първо трябва да кажа, че споразумението между Европейския съюз и Марокко за даването на статут на напреднала държава отразява економическият и политически напредък на Марокко. Нещо, което е лесно да се види, ако посетите страната. Това значи, че се прилага договор за асоцииране при едни много добри условия. Това значи преди всичко, че демографското и политическо положение през последните 10 години значително се е подобрило и че са били осъществени редица економически реформи, целящи да модернизирането на страната и приближаването и до Европа. Значи, когато говорим за статут на напреднала държава, преди всичко това значи, че Европейският съюз отчита тенденцията Марокко да се сближава с Европейския съюз в демографско и стопанско отношение. Второ. Статутът на напреднала държава не би съществувал, ако нямаше много ясно поет ангажимент от Марокко да се приближи до Европейския съюз. Именно кралство Марокко разработи своя дипломатическа стратегия, за да може да постигне сегашният статут. Тоест, трябва да признаем, че в лицето на Марокко имаме един средиземноморски съсед, който е категорично и окончателно решил да се приближава към Европа, да провежда реформи такива, че да може да се а, сближи с нормите, принципите и ценностите на Европа. А, този ангажимент а, е на лице. Той предполага модернизирането на Марокко, предполага една външно-политическа стратегия, която а, сигурен съм моя приятел а, а, Амрани ще говори с по-голяма компетентност за нея. Като отчитаме ангажиментата на Марокко, миналата година, през октомври 2008 година, подписахме конкретна пътна карта, която ни приближава до постигането на набелязаните цели. И тази пътна карта изцяло съответства на нашата политика на добросъседство. Тя, както казах, е инструмент за по-бързо постигане на поставените цели. В какво се състои тази пътна карта? Най-напред, тя предвижда политическо управление на отношенията. Ще има среща на високо равнище в Гранада през март, по време на Испанското председателство, което ще бъде първа подобна среща между Европейския съюз и Марокко. Предвижда се подобряване на качеството на политическия диалог между Европейския съюз и Марокко, за да можем да говорим не само, да обсъждаме не само двустранни проблеми, но чрез нашия диалог да обхванем, да обхванем и редица регионални и световни въпроси, по които Европейският съюз и Марокко трябва да действат заедно. Глобализацията, економическата криза, кризата на околната среда и други проблеми ни задължават като приятели и партньори да обсъждаме тези въпроси и да уеднаквяваме становищата си друга страна на статута на напреднала държава, това е възприемането на правила и норми, които ще ни дадат възможност да работим по-ефективно заедно. Европа, а, е, Марокко ще се присъедини към съвета на Европа, се следва неговата, следва неговата политика. Свършена е вече много работа. И имаме вече поетият ангажимент от Кралство Марокко да изпълнява тези задължения в сферата на правата на човека. Друга важна черта на статута на напреднала държава е прилагането на социално-економическите правила и норми от които се ръководи, се ръководи Европейския съюз, за да може в бъдеще един ден Марокко да стане част от единният пазар. Това е едно голямо предизвикателство. Подобно, подобен ангажимент поемат страните, които се готвят да се присъединят към, към, към Европейския съюз, но при Марокко подобен ангажимент се поема без да има подобна, подобна перспектива. Модернизирането на страната значи да се приближи мароканското законодателство към общностното право. Това споразумение бе подписано преди една година. Политическият диалог върви напред. Също и в рамките на ООН, сътрудничим с Марокко в рамките на съвета по правата на човека. Марокко се сближава, както казах, и с съвета на Европа. По-малки са постиженията в търговската сфера. Не сме много близко до споразумение в областта на търговията с селско-стопански произведения. може би малко по-напред е, са преговорите по услугите по отношение на регулирането. Все още нямаме ангажимент от страна на Марокко по най-важните пунктове. Има един документ, който приехме с нашите марокански колеги. Не мога сега да ви го излагам в подробности, тъй като това би отнело много време, но в този документ са отчетени постиженията и пунктовете, по които има още да се работи. Какви са главните предизвикателства? И с това ще приключа, господин председател. Главните предизвикателства са следното. Преди всичко трябва да приключим економическите и търговски преговори, които се водят в момента. Трябва след това да започнем нови, по дълбок задълбочени и подробни преговори, които предполага статута на напреднала държава на Марокко, като Марокко, за да може не, тя да бъде, се интегрира в, в, в вътрешният пазар на Европейския съюз. Изпълнението на това споразумение за даване на статут на напреднала държава на Марокко зависи от изпълнението на по-рано сключените споразумения. Друго предизвикателство, което е важен елемент от статута за напредна държава, това е сближаване на регулаторните изисквания. И на седмица ще видим докъде се простират желанията на Марокко за сближаване на тези изисквания за регулиране и след това трябва да разработим график с определени цели по сектори, за да видим кое кога може да бъде постигнато. Тогава вече ще имаме мерило, с което ще може да отчитаме бъдещият прогрес или пък застой в една или друга област това ще даде възможност обективно да оценяваме постигнатото. Тоест, това е работата, която ни предстои през идните няколко месеца. Смятаме, че намеренията ни са реалистични, чака ни много работа. Очакваме работа и от мароканското правителство и администрация, но след като съм прекарал вече два месеца в Марокко, все по-вече се убеждавам, че има истинско желание от мароканското правителство и от американските власти а, да вървят по този път. Знам, че работата е сложна, но нямам никакво съмнение, че можем да постигнем това, към което се стремим и че то ще допринесе а, нещо повече от това, което ни дава споразумението за асоцииране. Марокко е единствената страна, с която имаме подобно споразумение за статут на напреднала държава. Нуждаем се в момента от политически ангажимент, който трябва да се конкретизира, така че да може Марокко и Европейският съюз да водят един по-добър, по-обхватен диалог, който да помага и за развитието, и да ни спомага за преодоляване на главните предизвикателства, пред които сме изправени особено за разрешаване на трагичният конфликт, трагичното положение в Близкия изток. Пак ще кажа, мароканското правителство и ние работим добре заедно и по този начин ще имаме едно добросъседско отношение за стабилност, сигурност и економически прогрес. Благодаря господин Ландобуро. Сега ще дам думата на господин Юсеф Амрани, генерален секретар на Министерството на външните работи на Кралство Марокко. Благодаря. Благодаря, господин председател, за поканата днес. Моята страна много се интересува от работата на парламента. Връзките между Марокко и Европейския съюз са много важни за моята страна. От започването на процеса на европейската интеграция, Марокко се застъпва за задълбочаване на тези отношения. И както казахме, Марокко се е ползвал винаги със статуса на привилегирован партньор на Европейския съюз. Нашето присъствие днес тук е повод да сме доволни. Защото това е приоритет на нашето правителство, това е стратегически приоритет – и в същото време това е шанс да развиваме заедно едни добри отношения. Вие знаете, че от 13 октомври 2008 година Марокко се намира в една нова фаза на асоциация с Европейския съюз. И това бе благодарение на една пътна карта, която бе приета. По този начин бяха уточнени най-важните отношения и цели между двата партньора, а именно те засягат всички аспекти на нашето сътрудничество. Ще се опитам в рамките на 10 минути да изложа някои съображения за моментното състояние на този процес. Процес, който дава възможност за развиване на едно усилено сътрудничество. <clears throat> Ние се стремяхме към статута на напреднала държава, постигнахме го и след което ще се спра на бъдещите перспективи. Кралство Марокко винаги се е стремило да задълбочава отношенията си с Европейския съюз в контекста на договор от Рим и това намери отражение в едно споразумение за търговия е, от 1969 година с тогавашната европейска общност, както и с подписаното споразумение за сътрудничество, подписано няколко години след той пет години след приложение на плана за действие за добро съседство, беше нормално да се задълбочат нашите отношения, а именно в една много амбициозна рамка. Виждаме едно по-голямо отваряне на вече съществуващото асоцииране. И както каза господин Ланда Боро, това е добре както за Европейския съюз, така и за Марокко. Марокко винаги е изразявал своето желание да бъде част от един амбициозен процес. И това се обяснява за стратегическата стратегическото положение на Европа, само няколко километра от Европа, това дава възможност за приближаването на, на Марокко към Европейския съюз. Инвестициите в Марокко са привлекателни, има големи възможности за това и след Мастрихския договор се вижда, че в Марокко се случват много положителни реформи. Мога да споделя и следното. Европейската политика за добросъседство от 2003 година включва Марокко и Марокко беше една от първата, първите страни от юга, която се включи и подкрепи тази политика. Това е една един първи отговор на амбициите на Марокко, а именно това ровно положение. В Марокко се провеждат реформи, които още от самото начало бяха подкрепени от Европейския съюз. Сега ние имаме, постигнахме статута на напреднала държава, това показва нашите големи амбиции, но също така показва и нашата стратегическа визия. Ние не сме в Европа, но ние искаме да сме много близо до Европа. Освен това, всички държави членки на Европейския съюз ни подкрепиха това по отношение на нашата амбиция, но също така и по отношение на процеса на модернизация и демократизация, който се случва в Марокко. Сега да кажа нещо за статута на напреднала държава. Следното искам да подчертая. <clears throat> При предварителните преговори още Марокко, ние се опитахме да привлечем всички политически сили в, Евро... в Марокко. Това беше нашето желание да обединим политическите сили в Марокко, да привлечем политическите играчи и неправителствените институции. Искахме да имаме същата динамика, както и динами, както беше динамиката на Европейския съюз. Документа от 13 октомври 2008 година показва една пътна карта, която има за цел провеждане на конкретни действия, а именно по един балансиран начин, който обединява трите измерения на статута – политическата, политическото, економическото и хуманитарното измерение. Защо говорим за статут на напреднала държава? Защото Марокко е, се отличава с една определена нова динамика по отношение на връзките си с Европейския съюз. Ето защо искахме да направим една, да създадем една амбициозна рамка за развитие на тези отношения. Ние направихме една, един, имахме интересен опит с връзки, във връзките си с Европейския съюз. Преди постигането на статута на напреднала държава участвахме в Open Sky, Галилео и Алтея, е, инициативи и операции на Европейския съюз и беше само логично да доразвием отношенията си с Европейския съюз. Една година по-късно какво се случи? На политическо ниво постигнахме много. Най-напред. Има една важна рамка, политическа рамка за сътрудничество с КОПС. Има Вадим много важни дискусии за положението на, със сигурността, с тероризма в рамките на Макреб. Има един важен механизъм за сътрудничество и ние като партньор може да покажем нашето становище върху тези проблеми. Това беше много важно за нас. Водихме политически дискусии с шведското председателство и имахме заседание в рамките на а, срещата на ООН, където Марокко бе поставен в контекста на ООН. Освен това, имахме заседания между Европейския съюз и Марокко в контекста на съвета по човешки права. Този политически диалог искаме да укрепим. Имаме силни връзки с съвета на Европа. И ние там се ангажираме много. А сега да говоря за европейското равнище – преди да, се, да говоря за економическите проблеми, искам да говоря за парламентарните въпроси. В този смисъл Марокко, Марокко е много заинтересован именно от този аспект, именно от, задълбочаване на парламентарния диалог. Искам да използвам възможността да се обърна с апел към вас да конкретизираме смесената комисия между от представители на Европейския парламент и Мароканския парламент. Мароканския парламент се интересува много от връзките с Европейския парламент. Говорихме с европейския посланник за статута на напреднала държава в следния контекст. Политическите партии в Марокко очакват много от статута на напреднала държава. Приближаването към Европейския съюз буди много надежди в нашата страна. Сега искам да говоря за економическите отношения. Господин Мандърборо вече засегна някои аспекти, но най-важното е приближаването на законодателната база по отношение на единния пазар. Марокко е много заинтересован и отдава голямо значение на този аспект. Искаме да се приближим още повече до единния пазар. Готови сме да проведем всички необходими реформи, за да се доближим съществено до Европейския съюз, както по отношение на либерализирането на услугите, така и до другите аспекти на правото. Но за подписването на едно ново спораз... економическо споразумение, предпоставка за това е интеграцията на Марокко в единния пазар. Амбицията на статута на напреднала държава зависи от това всички заинтересовани страни да се ангажират активно включително и представителите на промишлеността, за да могат и те да опосредстват процеса, да го подкрепят и да допринесат за укрепването на статута на напреднала държава. По-нататъчни достижения в областта на економиката. Искам да подчертая тук, разпоредбите на е, интелектуалната собственост и борбата против фалшификатите, законодателството за защита на потребителите и създаването на една служба по защита на потребителите. Това са последните достижения в Марокко. А сега по отношение на на хуманитарната плоскост. Марокко иска да участва в европейските програми за изследване и развитие, например, агенцията в Лондон. Нямам, за съжаление, много време. Ето защо искам ще засегна още и само две теми. Финансовата подкрепа. Ще се опитам да се събера в 10 минути. Финансовото измерение. Марокко се радва, че може и в тази област да си сътрудничи с Европейския съюз и има желанието да задълбочи това сътрудничество именно в контекста на статута на напреднала държава. Но трябва да видим какви ще са възможностите на Марокко в това отношение. По отношение на националния индикатор, моята страна подчерта, че е необходимо да се вземат предвид човешките ресурси и социалното измерение. Тук имаме една голяма амбиция. Ето защо и по време на преговорите подчертавахме колко е важно да получаваме помощ от Европейския съюз. Можем да си представим определени ресурси, които да ни подкрепят в това отношение, защото ние искаме в рамките да работим с Европейския съюз в рамките на политиката на добросъседство. Ние искаме да създадем с нашите европейски партньори нов инструмент, инструмент, който да замести сегашните рамки и това да бъдат едни по-амбициозни рамки на развитие на сътрудничеството с Европейския съюз. Имаме основата за този амбициозен път. Един път, който в бъдеще ще ни отведе до прилагането на този нов инструмент за изпълнение на политиката на добросъседство. Кои са най-големите амбиции на Марокко? Марокко иска да постигне нивото на асоцииран партньор с Европейския съюз. И тук се надяваме на подкрепата на Европейския парламент и на следващото испанско председателство, за да може да проведем до нови допълнителни мерки. Осилване на диалога, например, сътрудничество на министерско равнище, сътрудничество в рамките на смесената група, парламентарна група. Искаме да провеждаме конкретни действия, конкретни мерки, като заседание на адхок групата и създаване на сътрудничество между местните власти и Комитета на регионите, сътрудничество между неправителствени организации. И искаме да работим и в други области с Европейския съюз, например мобилността на населението, свободното движение на хора Ние засегнахме тези въпроси с Европейския съюз. Не, че това са проблематични области, но ето сега в договор от Лисабон влиза в сила и ние сме готови да приложим, да задействаме всички инструменти, за да може да създадем една още по-амбициозна връзка с Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много, господин генерален секретар. Сега ще чуем и изказването на директора за изследователската дейност на Института за международни изследвания, господин Иван Мартин. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за поканата и за това, че имам възможност да споделя моите виждания по въпроса за статута на напреднала държава на Марокко. Помолихте ме да извлека полуки за други страни, съседни на Европа, полуки от процеса свързан с Марокко. Всъщност, мога да извлека три типа полуки. На първо място, анализ на процеса на диференциация. На второ място, мога да дам експертна гледна точка относно това колко важен е този статут и на трето място как този статут се вписва в отношенията с трети страни, съседни на Европа. Преди да започна, нека да кажа, че аз съм независим наблюдател. Единствената ми цел е да работя за постигането на една област на мир и стабилност между Европейския съюз и неговите съседи. Това е призмата, през която аз гледам на нещата. И двамата предишни оратори говориха за това колко се радва Марокко на този статут и колко е работил Марокко, за да постигне този статут на преднала държава. Аз по-скоро искам да говоря за останалите страни и възможността за тях за такъв статут. Принципа на диференциране беше споменат изрично през 2003 година във връзка с отношенията с страните съседки. Това стана когато се начертаваха новите насоки за европейската политика на добросъседство. Става въпрос за създаването на основни критерии за постигането на такъв статут. Има и едно проучване, което се появи съвсем наскоро. 300 експерти бяха попитани какво смятат за този статут. 70% от тези 300 интервюирани казаха, че имаме голям напредък и че всъщност диференцирания подход, подходна на диференциация, представлява един напредък. Какви са всъщност основните критерии? Ако погледнете плановете за действие, виждате, че имаме 9 приоритетни области, около 90 между 90 и 300 конкретни действия. Ако погледнете останалите планове за действие, ще видите, че целите са същите. Ако погледнете докладите за напредък от последните години, ще видите, че те говорят за това какво е постигнато но не винаги се използва в тях стандартен формат. Не винаги се използват едни и същи критерии. Така че не може да се направи сравнителен анализ, да се определят някакви основополагащи критерии. По-скоро задавам въпрос за анализ на политиките, които се прилагат основно в Европейския съюз, дори и анализ на политики, където Европейския съюз няма компетенции. В едно мое проучване аз отделям голямо внимание на партньорството с страните съседки. През септември 2008 година Съюза започна процеса на укрепването и засилването на своите отношения с Израел. Само няколко дни след това обаче Европейския съюз публикува доклад, в който каза, че няма напредък в окупираните територии. Виждате, че има разминаване между това, което се казва в докладите и предоставянето на статут на напреднала държава в Марокко и по отношение на Марокко, обаче имаше консенсус за предоставянето на напреднал статут. Само няколко седмици след като обаче се подписа документа за предоставянето на такъв статут, съвета на външните министри реши, че трябва да се обяснят в една дълга декларация специалните отношения с останалите страни Египет, Тунис и Йордания. Това ясно показва, че веднага след предоставянето на такъв статут на Марокко, неговите очертания като че ли се размиха. Защото се направи една генерализация. Втората част от моя анализ е следната. Колко напреднал е всъщност статута на напреднала държава? Какво е ново в сравнение с поразуменията за добросъседство? Всъщност, знаете, че има източно измерение вече, не става въпрос само за страните партньорки от Средиземноморието. Идеята е да се види какъв напредък е постигнат благодарение но на статута на напреднала държава. Ако погледнете това, което е постигнато в Марокко, ако постигнете, погледнете съвместните документи, онова с което разполагаме, ще видите, че има един напредък Има конкретни данни за напредък. Някои области има напредък в областта на защитата на основните човешки права, например. Документа за статута на напреднала държава сам по себе си представлява нещо като пътна карта, но така или иначе той не говори за нещо конкретно, освен установяването на политически диалог. Например, е, нека да решим, че ще се опитаме да намерим трите приоритета за Марокко в отношенията с Европейския съюз. Ако се направи едно поручено общественото мнение, ще видите, че всички ще кажат, че става въпрос за селско стопанство, предвижването на хора и финансовата помощ. В тези три приоритетни области обаче няма напредък. По отношение на мобилността, например, предвижването на хора се казва, че каквото и да се постигне, то ще бъде въз основа на подписването на споразумението за редмисия. Само, че не се казва, ако Марокко подпише споразумението за редмисия, какво ще стане? Как ще бъде компенсиран Марокко? Ще получи ли Марокко, например, споразумение за облегчаване на визовия режим? Не се казва нещо подобно. Значи тук става въпрос повече за поемане на ангажименти от страна на Европа, отколкото от страна на Марокко. По отношение на финансовата помощ се казва, че нищо не може да се направи до 2014 година, защото ще има нова финансова перспектива. Значи, с две думи, Статута на напреднала държава днес е просто един етикет, нещо, което показва, че нещо се маркира по някакъв начин, но няма конкретно съдържание зад него. Прилагането на статута на напреднала държава по един видим начин в измерението му, например, среща на върха, отнема нещо като година и половина. Това е в контраст с източното измерение на отношенията на добросъседство, защото само в рамките на няколко седмици се предвиди среща на върха за тези страни. Ако погледнете този статут на напреднала държава и онова, което се предвиждаше за Израел или специалните отношения с Тунис и Йордания или източното измерение. Всъщност статута на напреднала държава е нещо, което е обект на двустранно споразумение, пък източното партньорство е многостранно споразумение, но така или иначе, ако погледнете всички тези, ще видите, че е, за източното партньорство няма един основополагащ документ. Става въпрос за развиване на свободната търговия, например. Това въжи и за другите страни, за които се говори за засилване на отношенията. Във всички споразумения за засилено сътрудничество се появяват подобни елементи. И така стигам до третия елемент от моето изложение последователността, приемствеността между всички тези инициативи. Външните наблюдатели много трудно биха забелязали къде е приемствеността. Няма някакъв документ, който да говори за тази приемственост. Приемственост на целите или средствата по отношение, например, на Израел, Марокко или така нататък Тунис. Всъщност, ако направите едно сравнение, ще видите, че картината е доста объркана. Всъщност, съществува определена дискриминация, която не е открита, дискриминация между южните и източните страни. 650 милиона евро бяха автоматично мобилизирани за страните от източното партньорство. Това е нещо изключително много в сравнение с предвиденото за Марокко. Идеята за освобождаване от изисквания за визи или либерализиране на трудовия пазар, тези два елемента, които присъстват в източното споразумение, въобще не присъстват в средиземноморското измерение. Не се говори за изграждане на институции и така нататък. Това не присъства изобщо в статута на напреднала държава, който е предоставен на Марокко. В заключение, още само минута и половина, господин председателю, мисля, че е добре да се зададе въпроса как да се въведе малко ред в този хаос. Има много различни споразумения, които се основават на политиката на добросъседство и мисля, че трябва да има някакъв ред. Има една пътна карта, има известен брой месеци до срещата на върха и аз си мисля, че в тези месеци трябва да се работи така, че да има една по-обща основа трябва да се отчита напредъка в определени области и да се създадат стимули. Трябва да има уеднаквяване на стандартите във всяка една конкретна сфера. Има една идея да се предвидят стимули във всички области, на които се осланя европейската политика на добросъседство – и аз мисля, че това е добре. На второ място, трябва да има една поредица, един набор от концесии или отстъпки, които да бъдат предвидени за всички държави, които могат да постигнат такъв статут. Нещо подобно на това, което се предвиди за Алжир, когато ставаше въпрос за споразумението за асоцииране – Всички преговори, освен това, трябва да включват определен брой политики, като селското стопанство, финансовата сфера. Трябва да има като цяло една рамка, установена за отношенията, за да може страни като Тунис, например, които са готови да задълбочат економическото сътрудничество, но не са готови за засилен политически диалог, например в областта на човешките права, да могат да задълбочат своите отношения в тези области, в които е възможно. Във всеки случай, и така приключвам, е изключително важно да се внесе малко ред, защото аз самия не виждам такъв ред в хаоса днес. Благодаря. Благодаря, професор Мартин преди да започнем разискванията, искам да приветствам една делегация от мрежата за човешки права в Средиземноморието и Евромед. Имаме представители на марокански и неправителствени организации тук. Имаме един доклад на тази мрежа посветен на човешките права, тъй като Марокко виждате, че се придвижва все по-близо и по-близо до Европейския съюз. Сър Обрат Аткин се първи. Моля. Чема. Господин председател, а, а, <clears throat> искам да задам един-два кратки въпроса. С голям интерес и слушах. Три минути ми давате, нали? С Интересно слушах презентациите и различните гледни точки, които те застъпваха. Питам се, а, ангажира ли се човек с нещо такова, ако няма интерес от, от някаква печалба, економическа или друга? Можете ли да ни кажете няколко думи дали става дума за едно административно споразумение или има политически последици? Защото ако има политически последици, това значи, че Марокко, ако мога така да кажа, се опитва да установи отношения, които са почти членство. Всичко друго а, е прилича на членство. Нещо, което дава големи възможности. Второ, това може ли да бъде модел за други страни, като например Турция? Знаем, че, знаем, че въпросът за Турция ще влезе или да не влезе в Европейския съюз е, е спорен. Може би едно, един такъв статук би бил следващата така най-добра възможност за Турция. Трето, въпросът за емиграцията. Обсъждан ли До какви заключения сте стигат? Четвърти въпрос. Свързана ли, закачена ли е, е мароканската валута за еврото и ако не е, как това влияе върху економическите отношения. И накрая, може ли това да бъде модел за бъдещата ни дейност, както това, което професор Мартин каза, той не, не, не вярва, че това е така, или това е една уникален случай, който няма да се повтори с други страни. Благодаря, господин Аткинс. Господин Штрасер. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя всички от тези, които спомагат за задълбочаване на отношенията с Марокко. Това е много важно. Това е важно за Европа, това е важно за средиземноморските страни. Това е важна стъпка за отговорността, която Европейския съюз поема към своите съседи страните от Средиземноморския регион. Това е една добра форма. Искам да благодаря и на представителите на Марокко за усилията, които са положили те. Аз имам един въпрос, който е важен и за гражданите на Европа. Той е свързан с въпроса за сигурността. Какво е положението с споразумението за реадмисия, която ни е изключително важна, защото тя впира до въпрос за сигурността на европейските граждани? Благодаря. Благодаря, господин Штраса. Благодаря, господин председател. А, искам да се присъединя към онези, които приветстват подобряването на отношенията между ЕСЕ и Марокко. Първият ми въпрос към мароканските колеги е следният. Бих искала да чуя малко повече за вашите отношения със съвета на Европа. Много важно е вие да се приближите към изпълнение на изискването на Конвенцията за човешките права и основните свободи. И в какви други конвенции възнамерявате да се включите? Втория ми въпрос към господин Ландабуро. Има ли изгледи Европейския съюз и Марокко да сътрудничат в областта на енергетиката и енергийната сигурност? Благодаря. Сега господин Бенаро. първият ми въпрос е, към господин Амрани. Искам да знам как мислите а, е, да изпълнявате ваше сътрудничество с Европейския съюз и с другите ви партньори? Как ще съчетаете това сътрудничество с другите ви партньори от арабския Магрен? Е, ще ви даде ли това възможност да, да водите едни по-балансирани преговори в рамки на Средиземноморския съюз. и дали от една страна ще се преговаря заедно с целия Европейски съюз или с Средиземноморски съюз или с страните една по една. искам да спомена за Хатиби и неговата работа а, за Магреб. Втори ми въпрос се отнася към всички онези, които говориха до сега. Възнамерявате ли да намерите решение за разрешаване на драмата на младите емигранти, които а, ежедневно умират в Средиземно море? Може ли да, да, да се намери партньорство, за да няма повече трупове в Средиземно море. Възнамерявате ли нещо да направите по този въпрос? И а, няма ли една по-голяма подвижност, а, така както а, а, а, се предвижда от а, а, Международната организация за развитие да помогне в това отношение. Господин Оноракис. Благодаря, господин председател. От името на моята група, ГУЕ, в която ние обсъждахме тази инициатива, поискахме също да има представител на правителството на Западна Сахара и съжаляваме, че няма такъв. Сега по отношение на статута на напреднала държава, по който е постигнато споразумение между Европейския съюз и Марокко, считаме, че съществуват много сериозни проблеми обаче по отношение на правата на човека, както по отношение на вътрешната политика, така и по отношение на външната политика. Става дума а, за Западна Сахара, където Марокко нарушава международното право и не зачита резолюциите на ООН. Затова искам да задам следният въпрос на представителя на комисията. Какво предвижда комисията, за да накара Марокко да зачита правата на човека и да спре а, а, потискането на борците за човешки права? Какво мисли, комисията направи, за зачитане на а, правата на Западна Сакара. И трето, а, а, питам за госпожа Мабин Абадарай, която е от Западна Сахара, на която смятате ли да й върнете паспорт и да решите да се върне в страната си? Благодаря, господин Ангоракис. Госпожа Ромеро Лопес има думата. Благодаря, господин председател. И аз се радвам, че господин Амрани, господин Дебуро и господин Мартин тук в нашата комисия, с които имаме възможност да обсъдим този въпрос, към който аз като испанка проявявам определен интерес. Благодарна съм също така, че можем да водим разговор за това какво всъщност носи статута на напреднала държава. Включително и въпроса, може ли този статут да се използва като модел за други страни. Разбира се, съществува липса на баланс между споразумението за асоцииране е, и източните, страните на изток от Европейския съюз. Но освен трудностите, които съществуват, е, знаете, че Европейския съюз има приоритети по отношение на източните си съседи, които са неизбежни и разбираеми. Но може ли, както знаете, споразуменията с нашите съседи на изток с една цяла така тъкан от отношения, които не се свеждат само до споразумение за свободна търговия. Тук е много важни са и човешките отношения, независимо на, и наред, наред с економическите и социални отношения. И в, в, в този общ документ основните права и правата на човека трябва да получат полагащото им се място. Трябва да се работи с неправителствените организации, за да може да се подредят приоритетите. Това е, разбира се, само първа а, стъпка. Но когато се а, договарят а, споразумения за асоцииране, такова каквото се преговаря с а, Либия, а, трябва да взимаме всички тези неща предвид. Имам предвид а, разговор, преговорите с а, Йордания и Тунис. Това е важен, важна крачка, но е само първа. Само първа крачка на признаването на подобен статут. Правилно ли е някаква предварителна, някаква предварителна оценка на въздействието върху на, на това, което е, е постигнато като споразумение, примерно върху услугите, търговията и други области? по които членовете на парламента може би могат да допринесат. Благодаря. Благодаря. Искам да се върна на един въпрос, който беше споменат и затова се записах за изказване, защото ми се счита, че един дебат за укрепване на отношението между ЕСЕ и Марокко не може да се води сериозно, като се забравя въпроса за правата на, правата на човека и особено Западна Сахара. Нейното население е обект на колонизация, на потисничество, политическо, економическо и мирните протести се умножават с всеки изминал ден. И искам да попитам какво смята Марокко да направи, за да гарантира правото на самоуправление на народа на, север, на Западна Сахара. И аз, както и преди мен изказалите се колеги, искам да спомена въпроса на защитницата Амина Ту Айда, защитница на човешките права, експулсирана е, след като след е, три, три седмична гладна стачка. Не можем да не споменаваме въпроса за правата на човека и по-конкретно правата на човека в Западна Сахара. Благодаря. Благодаря, господин Нилсен. Сега колегата Шолц. Благодаря, господин, господин председател. Аз имам е, въпроси, които, между другото, бяха вече зададени, а именно до каква степен смятате, че статута на, напред, на, на напреднал държава е част от по-нататъчното развитие на отношенията с Средиземноморския регион? И кои приоритети ще бъдат извлечени на преден план в това споразумение? И как ще се борави с съществуващи конфликти или проблематични отношения, например, проблема между Марокко и Републиката на Западна Сахара. Мисля, че именно от страна на Европейския съюз се пада ролята на един продуктивен принос за разрешение на подобни конфликти. Е, вече бяха засегнати въпросите за човешките права. Може би и за това можете да отговорите. Благодаря, господин Шулц. И накрая колегата Флотре. Благодаря, господин председател. Статута е на напреднала държава на Марокко, ко разбираме, че е привилегия, но заедно с това има и доста въпроси по отношение на ситуацията на Марокко, е, по отношение на методите, които иска да развие Европейския съюз за консолидиране и легитимиране на този статус. Видяхме дискусията, която проистече за отношенията между Европейския съюз и Израел и ситуацията в Газа, Европейския парламент реагира много остро и не даде своето одобрение за участието на Израел в общностните агенции. Сега, моят въпрос. За усилването и укрепването на статута на напреднала държава е необходимо да се вземат предвид аспектите на демокрацията, на човешките права, участието на парламента и участието на гражданите в този процес. Въпросът ми към комисията. Има ли предварителни критерии? които са подобни на копенхагенските критерии. Някакъв вид критерии, които по които да се оценява достигането на статут на напреднала държава. Например, когато Тунис реши да подаде молба за постигане на такъв статус, статут. А дали се оценява спазването на човешките права, статута на беженците, законодателството, т.е кога може и трябваме ние като парламент да се произнесем, да дадем нашето мнение. И как стои въпроса с механизма, който да ни позволи да контролираме приложението на пътната карта, например, човешките права. Как може, по какви критерии може да оценяваме и контролираме развитието? Необходими ми са ни прозрачни механизми, за да може ние като парламент да изказваме мнение при провъзгласяване, приемане на статута на напреднала държава. Благодаря. Сега имат думата пре... лекторите. Бих започнал в обратен ред. Ще дам думата най-напред на господин Мартин, а след това на господин Амарани и а, после на господин Ландебор. Плантиало por, eh, en, en inglés y en alemán. <laughs> No, no sé eh, quiénes son. Най-напред за миграцията. Реадмисията. А мисля, че Марокко няма да може да подпише това споразумение. Не е добра стратегията за преговори, когато се казва трябва да подпишете споразумението за реадмисия и след това ще започнем да преговаряме. Мисля, че това не е добра база за преговори. Това е всъщност съвсем в противоречие на това, което декларира Европейския съюз. Европейския съюз изобщо не, даде, не иска да даде перспектива за безвизов режим с Марокко. Затова вероятно няма да бъде подписано това споразумение. Статута на напреднала държава ще има и политически последствия. А това е само първата фаза на тези отношения, но, но след това ще дойдат наред и страните, които не са непосредствени съседи на Европейския съюз. И тук искам да напомня за случая Турция. Ясно е, ако Турция не се присъедини към Европейския съюз, то трябва да има някакъв вид на приближаване. И на трето място е, връзки с други държави. Статута на напреднала държава. Казва се, че това е нещо специално за Марокко, но това не е така. Има един шаблон, вид шаблон, нещо, което се намира между проекта Израел и източното партньорство. Ясно е, че трябва да е, разработим един подобен, един такъв модел с други последствия, но това поражда загриженост, защото това се случва без някаква политическа основа. Няма документ, който да задава определена цел. И сега съвсем набързо. Магреб, Съюза. Това не беше въпрос към мен, но това е много важен въпрос сътрудничеството юг-юг. Според мен това е изключително важен въпрос. Какво прави Европейския съюз, като изключим конфликта в Западна Сахара? Какво прави Европейския съюз за пообщряване на сътрудничеството юг-юг? Мисля, че че винаги се говори за енергия, за мобилност, но никога за Магреб интеграцията. Европейския съюз би могъл да направи тук повече. Не да е инициатор, но би могъл да го поощри. И много важен въпрос гражданското общество. Много важен въпрос, според мен. Общия документ, този документ за статута на напреднала държава, това би, могъл, ми би могло да е много важен инструмент за създаване на връзките между гражданските общества, връзките между местните власти на двата партньора. и е, също така участието в някои от комисиите на Европейския съюз. Това е също една възможност. Но Нищо не се е направило в посока до момента развитие на сътрудничество и връзки на местно равнище. И на последно място, обаче също нещо много важно, Израел. Марокко има този статут на напреднала държава, но Израел на 15 април 2008 година Израел бе първата държава, която подписа протокол за участие в Европейската агентура, но това за момента не се е случило с Марокко. И то и е ясно, че Марокко не е първата държава с е, такова едно привилегирано е, положение. Израел беше първата държава. И освен това, слуховете, които курсират за Тунис и преговорите с Тунис за получаване на статут на напреднала държава. Аз и преди това казах, трябва да се намерят механизми, трябва да се намерят мерки за разделяне на отделните области, защото по друг начин не може да се постигне напредък. Би било много трудно от страна на Европейския съюз а, да се даде статут на напреднала държава на Тунис, без да има преди това уточнени критерии, които да уточняват връзките с трети държави. До момента нямаме такива критерии. Благодаря, господин професор Мартин. Вие бяхте много изчерпателен. Благодаря ви за това. А сега думата има господин Амрани. Много въпроси ми бяха зададени. Искам да започна с вашия въпрос относно статута на напреднала държава като възможност за развиване на отношенията между севера и юга. Да, това е възможност за Европа и е възможност и за Марокко като южна страна. Ние проявяваме интерес към развитието на нещата у вас, към вашия пазар. Това е от общ интерес. Всъщност, Марокко дълго време изразява тези свои амбиции. Днес сме получили статут на напреднала държава и това означава, че сме постигнали много по отношение на общите ценности, политическия диалог и опита в взаимоотношенията с вас, с вашите служби, институции. Марокко има амбицията това споразумение да проработи и Европа също проявява интерес за задълбочаване на отношенията с Южното измерение. Днес знаем, че страните от Магреб, че Марокко са приоритет за Европа. Не само с оглед на различните предизвикателства, но и с оглед на осигуряването на мира и стабилността в региона, защото Северна Африка е изключително важна за вашата сигурност, защото вие искате да запазите своето стабилно и демократично семейство. Затова Марокко получи статут на напреднала държава. На второ място, това е възможност и за вашите предприятия, защото в ситуацията на световната криза имате нужда от повече пазари. С удоволствие мога да отбележа, че европейските предприятия са изключително активни в Марокко, във всички сектори, в финансите, в строителството, защото това е възможност за извличане на печалба. Попитахте дали се считаме за модел. Скромно мога да заявя, че не се считаме за модел, но нашия опит може да бъде прехвърлен към другите страни от южното измерение на добросъседството, защото Марокко все пак е постигнала нещо. По отношение на човешките права, демокрацията, нашия демократичен процес е необратим изграждаме демократични институции, защото това е волята на неправителствените организации, на политическите партии, дори на нашия крал. В 21 век искаме да лансираме задълбочени политически реформи, за да насърчим демократичните ценности. Днес споделям с вас нашия опит. Аз го правя, защото ние взаимно вярваме в нашите ценности. През последните години Марокко работи много по споразумението за реадмисия. По отношение на мароканци в Европа, проблема с мисията не съществува. Мароканците си ги прибираме в Марокко без проблем. Проблема е с страните отвъд Сахара. 13 кръга от преговори сме провели с Европейския съюз по отношение на реадмисията. Но голям напредък не е имало, а по отношение на улесняването на визовия режим искаме да има споразумение, което да е справедливо, да се приеме политически, което да е на широка основа, защото Марокко днес не е само транзитна страна на емигранти, Марокко е и страна цел на емигрантите от страните отвъд Сахара, защото ние сме на прага на Европа. Марокко не може сама да се справи с натиска на емигранти отвъд Сахара. Затова трябва да организираме някаква конференция, на която да се говори за лансирането на балансиран подход по отношение на борбата с незаконната миграция, създаването на мрежи за борба с нея и така нататък. Искаме да сключим такива споразумения за реадмисия, но има трудности. Трудностите са свързани с доказателството, с тежестта на доказване. Кой може да докаже, че става въпрос за незаконна миграция в крайна сметка, във всеки отделен конкретен случай. Нещата не са лесни, затова имаме 13 кръга от преговори. Сега по отношение на Магреба. А, ние ще се интегрираме с магребските страни. Това е стратегическа необходимост на развитието и така нататък. И освен това, това е една възможност, която не трябва да се пропуска. Не искам да казвам, че една или друга страна е виновна за липсата на напредък в, тази интеграция. ако няма. Знаете, че у някои наши съседи няма достатъчно воля за изграждане на магрецката общност. но Магреб е една абсолютна необходимост. Той трябва да съществува. Защото и Европа има а, сметка, и Европа а, има, а, би искала да има една сигурна, организирана а, общност а, на юг от себе си. А, ние няма да пожалим усилия, за да поставим обратно на правия път а, проектът на Магреб. И Марокко не само е решено, но ще направи всичко възможно, за може нашето сътрудничество а, с Магребския съюз да се конкретизира. И първото ни а, среща между тройката на Европейския съюз и страните на Магреб а, ще си постави именно тези цели. За да може да, но трудността в, за интегрирането, за създаването на един един Магреб остава, трябва да работим, да създадем необходимото доверие помежду магребските страни. Марокко е решено да работи за постигането на тази цел. Някой издаде въпрос без микрофон, който не се чува. Ще мина на испански, ако разрешите. Не бих искал да говоря за, по този въпрос тук. Тъй като говорим тук за статута на напреднала държава, който се дава на Марокко. Но вие искате аз да говоря по този много деликатен въпрос. Нека кажа най-напред, че по отношение на човешките права и демократизацията, Марокко няма никакви комплекси. Ние сме единствената страна в района, която има съвместен комитет по въпросите на правата на човека с Европейския съюз. Комисия, която се среща често и разглежда всички страни на въпросите на правата на човека. По въпросите за Мароканска Сахара, това не е въпрос на човешки права, бих искал да подчертая. Когато специалният пратеник на генералния секретар на ООН се опитваше да уреди втора неформална среща, за да може да се помогне по конструктивен начин на преговорите, от противната страна станахме свидетели на ескалиране на действия, с които се подкопаваше преговорния процент в Манхасет. Е, това бяха политически преговори, чрез които се стремехме да намерим, стремяхме да намерим е, политическо решение, до което да се стигне чрез преговори. Вие ме е, поканихте да говоря по този въпрос. Нямах намерение да говоря по него, но ако искате, да ви информирам, ще ви кажа. А това, опасността от хората, които идват от Марокко в Тендуф, те преследват политически цели. В сътрудничество с западни емисари. С чужди, извинявайте, с чужди странни емисари. Марокко няма комплекси по отношение на опазването на правата на човека. Никой в тази зала не попита защо алжирския министр, когато наскоро бе запитан, какво правят а, а, жители на Западна Сахара в Тиндув, а, не отговори. Да, ето тук трябва да се попита какво е положението на а, с правата на човека. Благодаря, господин генерален секретар. Сега бих искал да попитам представителя на Европейската, на делегацията на Европейската, ръководител на делегацията на Европейската комисия, господин а, Ландабуро, а, да бъде много кратък, защото има хора, които чакат отвън. За да отговоря на госпожа Флотър, която зададе последният въпрос и ще се опитам да отговоря бързо и пълно. Има критерии, за преценяване на демократичността на една държава. Има ли такива критерии? Няма такива критерии. според мен въпросът е чудесен. Други страни, други страни, ако искат и те да получат статута на преднала държава, ще ги разглеждаме една по една, в зависимост от това, което са постигнали, като прилагаме съществуващите критерии. Сега преговорите, докъде са стигнали? Ами ще продължим да правим това, което правим най-добре. Госпожа депутат, има документи, примерно годишните доклади върху политиката за а, план за действие в Марокко, за до, политиката на добросъседство и така нататък. А, парламента във всеки момент може да поиска от комисията информация по тези въпроси. Идният понеделник имаме годишно събрание на съветът за а, по споразумението за асоцииране с Марокко. Там ще бъде представен, а, ще бъдат представени резултатите от първата година на сключването на споразумението и там ще обсъждаме конкретните въпроси и с депутатите, с парламентаристите, и в пленарна зала, и, а, и на двустранни разговори и така нататък. Пълна прозрачност ще има, ако имате е, желание може да поискате от изпълнителната власт, в случая Европейската комисия, информацията, която ви е необходима. Аз съм готов да задоволя вашата жажда за информация. Други въпроси, които бяха зададени. Дали този статут може да бъде модел и за други страни. Не, не мисля, че това може да бъде модел. Това е резултата от един политически опит. Знам, че университетските среди, че учените се опитват да намерят някакви глобални изменения, на разговори, преговори по тях и така нататък. Но, но ние, още когато председателят на Европейската, на Европейската комисия, господин Проди, подхвана идеята за политиката на добросъседство, ние започнахме да работим, решаваме проблемите в ход. Ето, става дума за демократичните критерии. Те също еволюират. Значи, статутът на напреднала държава е нещо, което се дава на Марокко, което отговаря на постигнатото от него и отговаря на волята на Марокко да получи подобен статут. Не бих казал, че това е модел, който трябва да се прилага и в други случаи. Това е, казвам, политически опит, Имаме този статут, без да съществува целта за а, приемане на Марокко в Европейският съюз. Няма такава цел. Разбира се, може би това да не е последователност с други политики на Европейския съюз, но ние не можем да имаме последователност навсякъде. Нашата политика в Средиземно море, каква е? от една страна имаме една организация, която не функционира. Имаме двустранни отношения имаме е, политика на съседство, което общо не работи и имаме общо взето отделни двустранни отношения с е, отделните средиземноморски страни. Нека значи да видим е, във всеки ослайден случай, докъде сме стигнали, преди да правим някакви а, големи планове. Сега по отношение на а, Магребския съюз, а, много важен въпрос. И искам да ви напомня на вашата комисия, че преди две години Европейската комисия издаде съобщение за положението. А, ротационното председателство тогава не поиска да постави този въпрос на дневния, в дневния си ред. Няма никакво, абсолютно никакво съмнение по отношение на волята на комисията в това отношение – за да може малко по малко да се създаде този Магребски съюз. Колкото до енергийната сигурност. и на моят колега, който с радост виждам днес тук, има план за развитие на мароканската енергетика, която Европейския съюз подкрепя, защото той е паралелен в съответствие с европейската енергийна политика – насърчават се възобновимите енергоисточници и се разширяват възможностите за разнообразяване на доставките. Може би Марокко няма изкопаеми енергоисточници, но ние имаме финансово сътрудничество, 80 милиона за едните години и ще се опитаме да гарантираме, защото да бъдат намерени по-добри начини за енерго, преноса от южната част на Африка към Марокко. Господин Анголакис попита. Каква е европейска, позицията на Европейската комисия относно Марокко по отношение на човешките права? Всеки момент ние може да поискаме от мароканските власти да ни отговорят по един или друг въпрос, който се отнася до правата на човека. Европейските посланици много често се срещат с мароканските власти, обменят информация по отношение на това, което става в Марокко. И възоснова на тези срещи ние разполагаме с информация. Контактуваме и с неправителствени организации. Помагаме им от, със средства от европейския бюджет, а те са активни в областта на защита на човешките права. Те призовават а, а, за а, демокрация с а, всеобщо участие. По отношение на финансирането, е, ние действаме като наблюдатели по отношение на положението с защита и спазването на правата на човека. Знаете, че Европейската комисия винаги е защитавала правата на човека. Знаете обаче колко деликатен е този въпрос. Защото това е една от чертите, които определят идентичността на европейската външна политика не може да искаме прекалено много от Марокко. Нека приключа по въпроса за конфликта в Западна Сахара. Комисията винаги е имала много ясни позиции по този въпрос. Ние подкрепяме без всякакви резерви усилията на генералния секретар на ООН и на него, чрез неговият представител въпросът да бъде решен чрез мирни преговори. Когато аз бях в Брюксел, срещах се с представители на фронта Полисарио, срещнал съм се, срещал съм се и с представители на мароканските власти. Ясно е, че трябва да се достигне до решение, което да бъде постигнато чрез преговори в рамките на ООН. Знаеме, че позициите са различни. С това ще приключа, господин председател. Благодаря, господин Ландабуро. И за да приключим работата сега, ще дам думата на господин а, Панцери, който е ръководител на делегацията за отношения с Магребския съюз а, и страните от Магреб. Тъй като вече е тук външният министр на Египет, аз ще бъда много кратък. Благодаря за дадената ми възможност. Ние можахме да чуем от тримата преждеговоривши иновативния характер на документа, предлагащ статут на напредна държава на Марокко. Искам да се спра на един аспект. Най-сетне става възможно създаването на една смесена парламентарна комисия и независимо от това, че времето е много напреднало, ще може да дискутираме всички теми в рамките на тази комисия. Марокко е един умерен и един необходим партньор в Магреб района. Ние ще следим процеса на интеграция с европейското пространство. Ще спра до тук. Само два аспекта искам да подчертая в заключение, от политическа гледна точка, генералният секретар Анра Амарани каза как кралство Р... Марокко смята да приложи механизмите за сближаване с Европейския съюз в контекста на спазването на човешки права. Това е едно ясно, един ясен поет ангажимент от страна на Марокко. За нас това е много централна тема, особено с влизането днес на лис... в сила на Лисабонския договор. От една страна, може да създадем една политика на контрол и развой, с която да следи развиването на процеса на сближаване и е, може да се погрижим за организирани форми за сътрудничество с неправителствения сектор. Ако искаме да задълбочаваме, на, на, на, да, да задълбочаваме нашите отношения, трябва да помислим и за усилване на демократичните тенденции в тези страни. В този смисъл аз бих си пожелал депутатите да се ангажират по-активно в, в бъдещата работа на бъдещата смесена парламентарна комисия. Искаме заедно да постигнем целите си. Благодаря на лекторите, благодаря на ръководителите на делегации. Това беше една много продуктивна среща. А, имаме две минути за смяна на местата на подиума, за да преминем към следващата точка от дневния ред. Колеги, per favore. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Вече доста закъсняваме. Предвиден е дебат с министъра на външните работи на Арабска република Египет, Ахмет Абул Гейт. Докато заемате местата си, бих искал да ви попитам дали можем да приемем проекта за дневен ред. Обмяната на гледни точки с госпожа Схалке за Косово не може да се предвиди за днес, защото имаме още една точка няма да успеем да се вместим във времето. Имаме заседание на разширеното бюро. Не става въпрос за изслушване, става всъщност въпрос за обмяна на гледни точки с върховния представител в областта на външната политика за Европейския съюз. Нека да започнем сега размяната на гледни точки с господин министъра обаче. Добре дошъл на господин министъра. Нашата комисия и делегацията за отношения с страните от Машрек ви приветстват. Добре дошъл. Няколко думи в началото. Вашето посещение днес идва точно една година след последното ви посещение в Европейския парламент. Това не е толкова символично, колкото значимо. То демонстрира, че ние поставяме фокуса върху отношенията с вашата страна. Ние следим развитието на нещата във вашия регион отблизо. Затова нашата комисия сметна, че трябва да създаде отново работната група за Близкия изток. Председател на тази комисия е Ханс Герт Пьотеринг, нашия бивш председател. Искам да чуя няколко думи от вас за мирния процес и за процеса на медиация с Палестина. Вашата страна го ръководи. Има много несигурни неща в Близкия изток, президента на Палестина Махмут Абас преговаряше по един много балансиран начин. Той реши да не се кандидатира на следващите избори. Не знаем кога ще са те, така или иначе. Беше обявен и мораториум по отношение на израелските селища. Само, че става въпрос за нещо с временен характер. Освен това, израелското правителство изключи източен Иерусалим. В същото време един едно решение на конфликта под формата на две страни в момента е близо. Вашата страна е съпредседател на Средиземноморския съюз, затова Господин министър, искам да ви попитам дали може да коментирате многостранните отношения в Близкия изток. Без да губим повече време, ще ви дам думата. Моля ви да не бързате, имате много време, след това ще дам думата на уважаемите членове и след това ще отговорите. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Много се радвам на тази възможност да съм тук сред вас за втори път в рамките на 12 месеца, да се обърна към тази височайша комисия. Това показва желанието на моята страна Египет да поддържа и да укрепва отношенията с Европейския парламент. С тази оговорка трябва да кажа, че е вярно, че идвам от регион, който не бих искал да определям като обграден от всякъде с трудности и проблеми, а по-скоро като регион, който се опитва да се справя лице в лице и да разреши проблемите. Както правилно подчертахте, проблема с Близкия изток, спора между Израел и Палестина, спора между Израел и арабските страни е нещо, което е само един аспект на проблемите в нашия регион. Но въпрос, свързан с Судан, също е много проблематичен, тъй като в момента сме в едно много чувствително време. Африканския рок също ни създава много трудности. Сомалия, пиратството в региона, заплахата от хаос в този регион също е нещо значимо. Средиземноморския съюз беше създаден в Париж през юли 2008 година. След това обаче нещата забуксуваха, макар че се провеждат министерски срещи в рамките на определени сектори. Помолихме секретарията да активизира прилагането на практика на това, за което се споразумяхме. Това е регион, който е изключително важен за стабилността на света, тъй като 60% от енергийните ресурси на света се намират в тази част на Персийския залив и Арабския полуостров. Имаме проблеми, които заплашват Персийския залив, новоплавяващите се напрежения между Иран и западните страни, всъщност не бих казал западните страни, а по-скоро постоянните членове на съвета за сигурност на ООН и Германия. Това е регион, който заслужава особено внимание. Това е регион, който иска да се развие, да се обвърже с останалата част от света, но той е възпиран от многобройните проблеми. Проблеми, които са на плещите на хората от този регион – Ще отговоря на въпросите на колегите, независимо дали става въпрос за диалога с Палестина, преговорите между Палестина и Израел, Судан или Средиземноморския съюз. Готов съм да отговоря на всички въпроси на ваше разположение. Съм благодаря. Grazie, signor Ministro. Eh, do la parola alla collega Marisa Mattias, che rappresenta il Presidente ще дам думата на Мариза Матиас, която представлява председателя на делегацията за Машрек. Имате думата. delegação que se encontra em Lisboa nas comemorações entrada em vigor do. Благодаря. знаем, че Лисабонският договор влиза в, сила което ни дава вече много по-нови правомощия. Благодаря ви, господин министр, за вашите уводни думи. Много ясни бяха те. Ясно е, че ни е необходим подробен и внимателен анализ на социално-економическите и политически предизвикателства, пред които е изправен а, този район. Отношенията между Европейският парламент и египетските власти чрез делегацията за Машрек, включват редовни посещения на ваши представители в Европейския парламент и представители на Европейския парламент във вашите страни, страните на Машрек. Неодавна имахме срещи в Кайро и Александрия. И е, трябва да, във връзка с това да спомена, че отчетът за това посещение, на това посещение е вече на разположение за тези, които се интересуват от него. Не знам сега дали трябва да навлизаме в подробности за това относно плановете на делегацията. Трябва да използваме всичкото време, с което разполагаме, за да може да дадем възможност на онези, които искат да зададат въпроси, да ги зададат и да получат своите отговори. Диалогът ни се задълбочава, е, и е, той обхваща много интересни теми. Благодаря. Нека започнем разискванията тогава. Господин Салафранка е поискал думата. Моля, ограничавайте се в рамките на две минути. Благодаря, господин председател. Е, добре дошъл, господин министр. Радвам се да ви видя в нашата комисия. Радвам се, че ще можем да разменим мисли, както представителката на делегацията за Машрек вече каза, предишният председател на нашия парламент, господин Пьотерин, направи посещение при вас. Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Египет след Съединените щати най-голям инвеститор в Египет след Съединените щати също така. Всичко това е много важно и затова бих искал да ви попитам, господин министре, как оценявате ангажиментите поели от новата американска администрация? миналата седмица разговаряхме с господин Пьотеринг по този въпрос в Страсбург. Какво мислите че сега пречи на подновяването на преговорите а, в Близкия изток. И би било добре, ако не кажете, господин министр, да ще могат ли да се обединят палестинците след неодавнашните трудности, които имаха. И второ, искам да попитам, как се отразява на Египет сегашната економическа и финансова криза? И какви са изгледите за вашата страна да сътрудничи с Международният наказателен съд? Благодаря, господин Салафранка. Благодаря, че спазихте времето, което е отредено за въпроси. Господин министър, вие говорихте за Средиземноморския съюз. Очевидно е, че там а, сме свидетели на известен застой а, в развитието на тази а, организация. Много от нас а, тук в Европейският парламент се чудят, пък са и загрижени а, от това състояние на нещата. нашето впечатление, господин министр, е, че самата идея за Средиземноморски съюз – на който Египет е съпредседател заедно с Франция, е, нашата идея беше да става е, дума за една по, така, един по-прагматичен, е, приземен подход към проблемите, в който да участват средиземноморските страни, страните в източна част на Средиземноморието. Един на общност на намерения и общност на реализация, както беше казал президента Църкози. Но в момента, като че ли е, този съюз е по-скоро жертва на перипетите, през които преминават отношенията между, в Близкият изток е, между Израел и а, е, палестинците. Срещате в Истанбул а, бе суспендирана. Редовните срещи в Истанбул вече значи, бяха суспендирани. Имаше някои срещи на министерско ниво. И изглежда, че сега е необходим нов тласък. Как вие виждате положението? Специално по отношение на ключовият въпрос – отношенията между Средиземноморския съюз а, и неговото място в, в, за решаването на конфликта в Близкият изток. може ли да се смята, че най-доброто, най-добрата в помощ за решаване на близкоисточният конфликт, което ви може да окажете, е да развивате по-нататък Средиземноморския съюз. Господин, госпожа Нейц. Господин министр, госпожа посланник, скъпи колеги, добър вечер. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратка. Ще се огранича с палестинската криза и факта, че от една страна имаме палестинската автономия, на западния брак на река Йордан, от друга страна Хамас в Газа. А, е, знам, че Египет прави това, което е по силите му, за да допринесе за помирението между тези две страни. Можете ли да ни кажете, господин министр, виждате ли а, някакви изгледи за решаване на този проблем или тъкмо напротив, двата палестински лагера, ако мога така да кажа, все повече е, ще, се, ще втвърдяват позициите си, ще се отдалечават една от друга и по този начин, струва ми се, ще е, препятстват всякакъв е, съществен напредък в преговорите между палестинците и Израел. И ако съм малко така цинична, бих попитала кой има полза от това че Хамас и палестинската автономия на западния брак на а, Йордан не успяват а, да се споразумеят върху макар един минимум от общи пунктове. Благодаря. Благодаря, госпожа Нейц. А сега господин Кверта има думата пак за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Имам а, два кратки въпроса към вас. Първо, как а, разглежда Египет резултатите от неодавнашният референдум в Швейцария за минаретата? И второ, египетското копско мълцинство, копско християнско мълцинство, тревожено, тревожено ли е от този въпрос. Второ, по отношение на конфликта между Израел и палестинците, знаете, преговорите буксуват, прекратени са. Европейският съюз се опитва да направи всичко възможно, за да дойдат отново на маста за преговори страните. Египет е така привилегирован партньор на Европейския съюз и въпросът ми е не какво Египет е направил, за да се постигне европейско, да се постигне политическо споразумение. Въпросът ми е по-скоро какво прави Египет в отношенията си с Европейския съюз, за да може да помогне на Европейския съюз да изиграе по-плодотворно ролята, към която той се стреми като посредник в тези преговори. Благодаря, господин Портас. Сега господин Пьотеринг. За мен е голяма чест да поздравя министра на външните работи на Република Египет. Искам да кажа на министра, че ние много добре ценим, много високо ценим това, което Египет прави в района. Египет показва много добра воля и ние го признаваме. Искам да кажа нещо за Израел, Палестина и отношението между двете. Казвам го, защото имаме и гости. Ние в Европа и мисля, че това въжи за всички. Няма да допуснем да бъде застрашена сигурността на Израел. И когато говорим за един министр-председател от, на, реги, от региона, а именно този на Иран, че се поставя под съмнение съществуването на Израел или случването на Холокоста, то <clears throat> ние не може да приемем такова държание. Според мен е, не е приемливо Израел да продължава за селищата и в Палестина и че може би е време с това да се занимава и ОНЕ, защото Израел и Палестина трябва да живеят в сигурни граници и достоинството на палестинците е същото каквото е достоинството на израелците. И въпросът ми към вас е, не смятате ли, че ОНЕ не трябва отново да се занимава с въпроса за селищата, за да стане, за да стане Палестина наистина една самостоятелна държава. <clears throat> Благодаря, господин Патеринг. И две минути колегата Монец. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра. Искам да споделя загрежеността на моите колеги по отношение на региона. Имам следният въпрос. Екипът е показал интереса си да задълбочи връзките си с Европейския съюз в областта на изследванията на демокрацията на търковски обмен. Въпросът ми към вас е. Дали има изгледи за това да пол... Египет да получи статут на напреднала държава по отношение на Европ... Европейския съюз, подобно на Европа? Да благодаря, госпожо Мундис. Госпожа Байгел, две минути. Грация, президенте. Е, Spoštovani gospod minister, ne... Господин Вайгел. Господин министр, липсата на единство у палестинците е повод за загриженост за нас. Вие повече от всеки друг сте имали възможност да работите за решаване на този проблем. Понякога изглежда, че тази липса на единство е като че ли един параван, зад който се крие политиката, която води Израел. Това е политиката на свършените факти. Господин министър, каква роля трябва да изиграе Европейският съюз, според вас? Каква роля е ролята на нашия парламент, според вас? Сега, съгласно Лисабонския договор, ние имаме по-големи правомощия. Бих искал да знам за какво го разговарят е, Египет и Израел, когато обсъждат този процес? Господин Келъм за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че високо ценя ролята на Египет като фактор за стабилност в Средиземноморския басейн. Бих искал също така да приветствам ангажимента на египетската дипломация за постигане на реалистични цели и опитът да ви да спомогнете за решаване на израелско-палестинският е, конфликт. знаем положението в Газа и изолирането, изолацията й. Изред има една, един граничен пункт е, на границата с Газа, който, доколкото знам, е затворен вече две години. Поправете ме, ако греша. Как може Египет да помогне за облегчаване на хуманитарното положение в Газа. Благодаря. Благодаря, господин Келам. Сега господин Раучек за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, бих искал да ви попитам за Афганистан. Американският президент ще обяви увеличението, увеличаването на броя на американските войски. Британците ще изпратят 500 допълнителни военни. Какво мислите, какво е положението в Афганистан и Пакистан? Какво според вас трябва да бъде нашата стратегия? Да увеличаваме военното присъствие или там, или нещо друго? Имаме ли достатъчно добра средосрочна стратегия, стратегия за излизане от конфликта и какви трябва да бъдат целите ни? Благодаря. Сега Парванова за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да ви задам два въпроса а, чуваме за кораби, които са натоварени с иранско оръжие. Иранският посланник неодавна отрече тази информация. Искам да знам какво е вашето мнение по този въпрос. И второ въпросът ми, втори ми въпрос е, се отнася до неодавнашното изявление на ирански, ирански политик за пете нови центра за обогатяване на уран в Иран. Сега колегата Валкери за две минути. Пак толкова английска. Благодаря. Господин министър, споменахте Сомалия и африканския рок регион, в който Европейския съюз полага големи усилия чрез мисията Аталанта. Европейския парламент изрази своята подкрепа за тази мисия. Има много дълбоки проблеми, които се крият за пиратството в този регион. Има мисия на Европейския съюз, която има за цел да се справи с проблема. Какво смятате за процеса от Джибути? До къде е стигнал той? Каква роля има Европейския съюз? Каква роля има Африканския съюз? Не става въпрос само за подкрепа на регионалното правителство, регионалните власти, но и за намирането на решение на кризата. Благодаря. Последния оратор, господин Такола, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да попитам министъра следното, тъй като Египет играе толкова важна роля в преговорите за мир в Близкия изток. Проведохме редица изслушвания в Европейския парламент. Аз лично съм се срещал с бащата на Галит Шейт два пъти. Какво може да направи Египет, за да задължи Хамас да освободи този израелски войник? Това е изключително важно за положението в Близкия изток. Бих искал да ви приканя за помощ, за това да ръководите на, да водите този процес. Египет може да даде пример в това отношение. Благодаря, господин Такола. Господин министър, Даваме ви думата отново. Голям брой въпроси имате пред себе си. Ще ви слушаме с интерес. Благодаря, господин председател. Това ли са всички въпроси, на които ще трябва да отговоря? Защото ако това са всички въпроси, за мен ще удоволствие да говоря някъде до около 12 часа тази вечер, ако нямате нищо против. И така, първия въпрос. Какво е нашето мнение по отношение на новата американска администрация и началото на преговорите? Американската администрация демонстрира добра воля – за това да се направи нещо. Това беше демонстрирано на първия ден от работата на новия президент на САЩ, когато той отиде в Белия дом. На втория ден обаче той избра сър Джордж Мичел за специален сенатор Джордж Мичел за специален представител и сенатора идваше, идваше. Опитваме се да започнем един процес чрез постигане на някакво ниво на разбиране между Америка и Израел. Призовава се Израел за мораториум върху разполагането на селища, включително в източен Иерусалим. В замяна на това, арабските държави, които днес не са в дипломатически отношения с Израел, ще започнат поне да предприемат някакви стъпки в това отношение по отношение на установяването на дипломатически отношения. Ако това е вашия подход, така да бъде. Това казваме ние. Ние ще ви подкрепяме в тази перспектива. Египетската позиция обаче е била друга. Нека да се фокусираме върху крайния резултат. Нека да видим как САЩ Европейския съюз, Руската федерация и ООН, четворката, как всички вие ще ще гледате на разполагането на селища. Нека първо да говорим за границите. Ако се споразумеем за създаването на палестинска държава, след това да говорим за граници на тази държава. През последните няколко месеца се водят дебати за това как Израел ще се откаже от контрола върху територии, окупирани през 67-ма. Такива територии обаче ще бъдат със същата големина, като районите, окупирани през юни 1968. Това означава, че палестинците, които загубиха 6260 квадратни километра територия, ще бъдат компенсирани с контрол върху същите квадратни километри земя. Всичко, което е в рамките на границите, си е израелско, е ако е в рамките на израелските граници, всичко, което е палестинско в рамките на палестинските граници, си е палестинско. Това беше, според нас, правилният подход. Днес министър-председателя на Израел казва, че Израел е готов да приложи мораториум по отношение на западния бряг и нарече нарече Самария юдей. Трябва Израел да спре да разполага селища в палестинските територии, защото ако наречете тази територия Юдея и Самария, как може тя да бъде палестинска? На второ място, израелският министър-председател заяви, че Иерусалим е суверенната столица на Израел – и че Израел е анексирал източен Иерусалим през 67 и че това не е обект на преговори. Ако един палестинец, който и да било той, се съгласи да започне преговори от такава отправна точка, то той извършва самоубийство. Никой арабски лидер не може да приеме едно такова изявление и аз се чудя защо в своето предложение към палестинците министър председателя на Израел каза нещо такова. Така че сега сме в застой, в задънена улица, нямаме мирен процес, нямаме усилия за постигане на мир, всичко буксува, може да попитате какъв е изхода. Аз като външен министр на Египет казвам, че изхода, според мен, е следния. На първо място, една възможност е основните играчи, Европейския съюз, Америка и Русия, да решат, че параметрите на споразумението ще бъдат включени в една декларация от четворката, одобрена от съвета за сигурност. Аз не казвам, че това трябва да е принудително решение, но се казва, че първо трябва да видим какви ще са параметрите на споразумението, да се съгласим относно създаването на палестинска държава. Тази държава трябва да е с единна територия, не трябва да е разделена на области, в които да има израелски селища. Тази единна, не Прикосновена територия трябва да е същата като тази, която беше окупирана през 67-ма, че това ще е територия, която ще се радва на мир, че няма да има заплахи от страна на Израел също трябва да се каже през река Йордан, освен това. Ако успеем да постигнем такива параметри на споразумението, можем да кажем на палестинците и на израелците, елата и нека да преговаряме възоснова на тези параметри, които ви предлагаме. Защо? Защото вие сами не може да постигнете споразумение. Това е моето предложение. Във връзка с разполагането на селища, се спомена необходимостта от обръщане към съвета за сигурност или общото събрание, за да се възобнови мирния процес. За съжаление, Либия, която е член на съвета за сигурност до края на декември, полага всички усилия в рамките на съвета за сигурност да прокара една проекто резолюция, В нея се говори за временно прекратяване на разполагането на селища на палестинска територия. Защото ако продължи това разполагане на селища, няма да има къде палестинците да си направят страната. И познайте какво се случи не можаха да се получат 9 гласа за и затова не можеше да се внесе тази проекторезолюция. Ако не се преразполагането на селища, в някой момент от времето възможността за две държави ще се загуби безвъзвратно. Имаме три възможности. Всички ние. На първо място да се опитаме да се опитаме да постигнем споразумение между Израел и Палестина, възоснова на това, което ви представих. Ако не успеем, ни остават още две възможности. На първо място да се стигне до насилие, до война, тероризъм, самоубийствени атаки, Въобще всичко, на което се нагледахме последните 15 години. Ще има убийства, кръвопролитие. Подтръпвам само при мисълта. Това е вариант за напред, никой обаче не го приема. Последната опция е да се справим с войните, защото те са заплаха за всички, не само за Йордания, за Египет, за всички страни от региона, но и за Европа. Защото Израел е само на километри. И последната възможност. Една държава за два народа. Ще приеме ли Израел това? няма да го приеме, поне за момента не го приема. Затова всички ние трябва да окажем натиск върху Израел, трябва да кажем не, трябва да спрете разполагането на селища, трябва да дадете възможност на палестинците да преговарят с вас, не възоснова на идеята за Юдея и Самария, а на западния бряг. Това е процеса, не би го нарекал мирен, защото този мирен процес, който познаваме, си продължава от дълго време и изглежда вечен. През октомври 1998 година египетския външен министр разговаряше с министър-председателя Исхак Шамир по това време – Беше спомената възможността за преговори с палестинците. Каза се, 10 години мога да преговарям с палестинците и те няма да приемат нито едно от моите предложения. Въобще, проблема ще се влушава със всеки изминал ден, ако не действаме веднага. Европа има своя глас. Европа е наблизо, Европа има потенциал. Европа днес се оформя като голяма законодателна сила. Имаме парламент на Европа, който може да отстоява своята позиция и авторитет. Толкова по мирния процес. По отношение на проблема в рамките на Палестина. Опитваме се да накараме палестинците да говорят един с друг. Опитваме се да имаме споразумение, според което Хамас и Фатах ще говорят един с друг до провеждането на избори, в момента в който се проведат избори, онази фракция, която ги спечели, има право да формира правителство. От там нататък действаме. Разделението между палестинците е в ущърп на възможностите за постигане на мир, единността на палестинското национално движение. Всъщност, разнобоя е само в интерес на Израел. Само Израел печели. Това си е нещо като емпирично правило. Цената ще бъде платена от палестинците. Палестинските власти подписаха споразумението, Хамас обаче не го подписа, имаше резерви, имаше бележки, въпросителни. Ще подновим нашите усилия за включване на Хамас. Надяваме се, че скоро ще успеем да ги убедим да подпишат. Най-важното е до 24 януари е, че до 24 януари няма да има законен, законно избран палестински политически орган. Парламента ще бъде незаконен, президентската институция ще бъде незаконна, въобще всички институции ще бъдат нелегитимни. Опитваме се по някакъв начин да спасим нещата. Ще има президентски указ според палестинските закони, за да може всеки да получи властта, която му се полага. Възможно ли е това да стане? Мисля, че да и си мисля, че всички ще подкрепят този процес, защото ако нямаме палестинско единство, ще имаме една катастрофа. Толкова по този въпрос. Много въпроси бяха зададени относно Средземноморския съюз. Този съюз не е забуксувал. Всъщност, той въобще не е забуксувал. Само, че като цяло можем да кажем, че заседанията на министрите се провеждат. Само една министерска среща не се проведе. Това като пример. Всъщност забуксува работата на състава на секретарията. Секретарията въобще го няма. Няма генерален секретар, няма състав на секретарията. Просто няма как да се надзирава прилагането на практика на проектите. Има 6 основни проекта, върху които сме поставили ударението. В скоби искам да кажа, че в неделя имах една среща с френския е, и испанския външен министр. Испанския министр в качеството си на бъдещ председател на съвета на Европейския съюз и френския министр като съпредседател на инициативата. Онова, което обсъдихме ме кара да вярвам, че в рамките на седмици, най-много седмици, ще изберем секретарият и ще имаме споразумение за това как той ще действа. Ще има 6 заместник генерални секретари, толкова по Средиземноморския съюз. Не мисля, че спора между Израел и Палестина засяга тази инициатива. Защо? Защото тази инициатива има за цел започването на проекти, които да са от полза за Европейския съюз и за южните съседи, а не толкова да говори за политически въпроси. Тези политически въпроси са просто едно допълнение може да се стигне до пробив по тях, но това е само като нещо допълнително. Можем да имаме израелец и палестинец като заместни генерални секретари. Те могат да работят всяка сутрин с генералния секретар. Всички тези колеги могат да улеснят започването на инициативата. Имаше въпрос за Египет и економическата криза, как тя се отразява върху нашата економика. Нашата економика до 2008 година имаше растеж от около 7,2-7,3%. Целяхме постигането на 8% годишно до 2009 година спираше не само наличието на инфраструктура, магистрали и железопътни линии. Ако бяхме разполагали с такава инфраструктура, щеше да е по-добре, защото пристанищата ни така или иначе са добре оборудвани. Нашия план обаче е много амбициозен. След това обаче дойде економическата криза и, за съжаление, растежа ни спадна до 4,3-4,4%. Някои биха казали 4,4% отличен резултат. Само, че трябва да се оцени от правната точка. Надявахме се да имаме 8 или 9, паднахме до 4,4. Толкова по египетската економика. Имаше въпрос за минаретата и джамиите в Швейцария. Тъжна история. това ще окаже негативно въздействие върху начина по който общуваме един с друг в нашата част от света, в Средземноморието. Защо? Защото през последните 10-15 години говорим за диалог между религиите, между цивилизациите. Различни инициативи се подех. Алианс на цивилизациите, Турция и Испания имаха ръководна роля. Имаше дебати Александрийската библиотека е, и други фундации също работеха по въпрос. Е, генералния секретар на ООН се ангажира. Въпреки всичко, видяхме какво стана в Швейцария. За съжаление, чета, че има и други европейски страни, които ще се опитат да повторят това, което направи Швейцария, да поемат по този път. Ако това се случи, то, меко казано, ще бъде тъжно. И ще демонстрира, че някои общества не са достатъчно открити и не само това. ще демонстрира, че някои общества само на думи лансират някои ценности, но всъщност не ги прилагат. Така че трябва да сме много внимателни. Какво е въздействието върху египетските копти? По никакъв начин. Не смятаме, че коптската общност в Египет са малцинство. Коптите са египтяни. Понякога те наричат себе си или ги наричат по египтяни от останалите египтяни, защото те са на тази територия от самото начало – Нищо няма да ги засегне. Те са си египтяни, ние ги защитаваме, те стават войници в армията, работят в службите на външното ни министерство, стават учители, в образователната сфера работят. Няма проблем с коптската общност. въпроса за религиите, отношенията между Европейския съюз и Египет. Работим по този въпрос. Има споразумения между Европейския съюз и Египет. То трябва да работи за задълбочаване на отношенията между двете страни. Предвижда се някъде към април да има съвет, който да обсъди докъде сме стигнали. Надявам се, че отношенията ще бъдат засилени. Европейския съюз е много важен. Най-големия ни търговски партньор е Европа. В същото време важността на Египет се признава от всички. Не се налага да ви припомням, че в Египет ние бяхме част от Римската империя много преди много днешни европейски държави да се присъединят към Европа или към Европейския съюз. Имахме връзки отношения с Гърция, с Кипър, Малта, Много от нашите думи етимологично произхождат от италиански или гръцки език. Така че отношенията в Средиземноморието са безгранични. Няма ограничения пред тях за развитието им. Въпросът за Афганистан и Пакистан. Много е трудно да му се даде отговор, но ще трябва да се опитам да отговоря. Въпроса за Афганистан няма да се разреши чрез използването на сила. Силата е само един от компонентите. Трябва обаче да се използват политически, социални и економически средства. Ако използвате само военна сила, няма да стигнете до никъде. Насилието ще се задълбочава. Афганистанците няма да бъдат подчинени чрез сила. Защото за афганистанеца чужденеца е враг. До тогава, докато има чужденци на афганистанска територия, на тази планинска земя, афганистанеца ще се бори. Ако увеличите присъствието на военни сили, това ще става всъщност само до като се създаде необходимата афганистанска армия, докато се създадат необходимите афганистански сили, които да контролират страната. Защото в цялата история на Афганистан, по време на всички конфликти там, е ставало ясно винаги, че тази територия трудно се контролира. Има различни сили, някои от тях скрити, действащи а, тайно. Опитваме се да ограничим финансирането на онези елементи, които извършват подривна дейност прямо централните власти. Трябва да се контролира, освен това, и трафика на наркотици. Този трафик помага на хора, от които нямаме нужда. Економически, политически социални мерки. Военните средства няма да ни решат проблемите. Това е мюсюлманско общество. Внимавайте, защото всяко убийство на мисиомани в Афганистан отеква в Марокко. Безразборното убиване и използване на оръжие за отстраняване на който е да било лидер или командир – води след себе си убийство на 10 невинни семейства, афганистанците помнят и си отмъщават. Така че трябва да сте много внимателни. Между 62 и 68 това се потвърди в Йемен. Цената, която платихме, беше висока, защото имаше различни връждуващи етнически групировки, племена на различни територии. Горчив урок. Три въпроса ни остават. Шалит. Израелския войник Шалит. Работим по един пакет. Израел ще трябва да направи всичко възможно. Израел прие да замени хиляда затворници, палестинци за шалит. Хиляда от 12 хиляди. Никой не знае имената на тези затворници. Става въпрос за един войник и неговия живот трябва да бъде пощаден – но имаме 12 000 палестински заложници, затворници. Трябва да отчетем този факт. Става въпрос за, за принципи, за човечност. Работим по отношение на разполагането на селища. Евреите правят стъпка назад, стъпка напред, две назад. Израелците отказват да освободят онези лица, които иска Палестина, казват, че този има кръв по ръцете си и така нататък. Не се прави така. Казва се, ще освободим хиляда, дайте им имената и ние ги освобождаваме, без преговори. Толкова по шалите. По отношение на корабите с оръжие, евреите заловиха няколко кораба, отведоха ги в Хайфа, това стана в Средиземноморието. Нямаше обаче независими наблюдатели. Ако през Суецкия канал минава такова карго, ние ще се противопоставям на всяка страна, която би използвала Суецкия канал за изпращане на незаконни материали или в, в разрез с това, което е споменато в декларацията за корабния товар. Ако се говори за пшеница, на кораба трябва да има пшеница, а не бойни ракети. Можем да гледаме в контейнерите, но не може на нашите пристанища да се разположат в стотици контейнери с цел проверка. Това е изключително скъпо, бавно начинание. Това ще направи нашите пристанища не само неприемливи за търговците, но и ще бъде голямо бреме. По отношение на така наречените 10 нови места за обогатяване на уран, мога да кажа, че нашите ирански братия са ядосани. Те казват неща, които нямат намерение да приложат на практика. Едва ли им е необходимо да имат толкова много места за обогатяване. И тук ви моля за още малко търпение. Трябва да отстояваме правото на страните да използват ядрената енергетика за мирни цели. Страните трябва да действат по начин, по който те вдъхват доверие. Трябва, естествено, да се използва ядрената енергетика според според договора за използване на атомна енергия. Това трябва да бъде ясно казано. На второ място, в нашата част на света би трябвало да има район свободен от ядрени оръжия. Израел обаче не е част от договора за неразпространяване на ядрени оръжия. Израел не иска да участва в една такава зона, свободна от ядрени оръжия. Щом не желаете да участвате, значи застрашавате цялото Средиземноморие. Не си въобразявайте, че Гърция или Кипър ще бъдат пощадени. Аз съм на мнение, че най-добре е да се обяви зона свободна от ядрени оръжия, след това да се отиде при иранците и при израелците и да се каже – ето, вижте, това е волята на международната общност и и двете страни ще трябва да се откажете от вашите ядрени мощности.